S'il vous plaît. Ако обичате, заемете местата си. Merci de prendre place. Много ви благодаря, че заехте местата си. Знаете, че имаме натоварен дневен ред, за това ще ви помоля, без да губим повече време, нека всички седнем на местата си. Добър ден на всички! Добър ден и на членовете на комисията. Имаме и членове и отпреди, имаме и някои нови членове. Благодаря на секретарията на комисията той ще работи с нас през цялото време. Благодаря и за присъствието на представителите на комисията и на съвета. Аз ще председателствам за кратко време тази комисия, така че не би трябвало да затрудня преговорите по един много очакван договор. Кратък е дневният ни ред – но се надявам, че нещата ще преминят гладко. Разбира се, трябва да започнем с избиране на членовете на бюрото на комисията. Първо избираме председател. Обявявам заседанието за открито. Нека напомня, на различните членове, които ще гласуват за председател и заместник-председател на комисията. Първо председател и след това заместник-председател или председатели. Господин Датмус обръща се председателят. По правилника ли искате да се изкажете? Quel, euh, quel article, monsieur? Кой член по-конкретно? Um, I would very much like, before the election... Бих искал преди избора на председател и заместник председатели да изразим благодарност на професор Морера, който беше председател през последните пет години. Той наистина прояви професионализъм това исках да кажа. Искаше ми се да го направим преди последното пленарно заседание, но нямаше време. Председателят, благодаря ви. Препращам вашето изказване към секретарята. От името на комисията се изразява благодарност на предходния председател. Ще обявя списъка на заместниците, които са на мястото на тези, които не присъстват днес. Ето ги имената. Monsieur Фелнер, Monsieur Зачер э, va remplacer euh, Monsieur Lambergis. Alors, me, euh, Monsieur Van de Kamp. Господин Ван де Камп, господин Пат Бриц, господин Кели на мястото на госпожа Вор, Ерик Андрио на мястото на господин Лингфред, господин Стърбати на мястото на господин Кембъл, Залде госпожа Шаронцова на мястото на Мария Десернез, господин Ван Бале на мястото на господин Ван Стоп. Независимите членове господин Шокарт на мястото на госпожа Леопен. А, всъщност тя е тук. Това няма да е необходимо. Господин Видиос на мястото на господин Губермел. Господин Дегрант на мястото на господин Салвини. Това беше списъка с заместници. Това е важно в случай, че се проведе <coughs> гласуване. Всички членове трябва да подготвят картите си за гласуване ако не разполагат с такива, нека се обърнат към секретарията. Необходимо е да проверим дали всички имат карти и дали е изпълнено необходимото. Всички ли имат карти за гласуване? Да, благодаря ви. Преминаваме към избора на председател и заместник-председатели на, този, на тази комисия. Имаме кворум. 11 членове на комисията, които присъстват. Сега трябва да се обърна към вас с допитване за кандидатурите на председател и заместник председател. Ще дам думата на Девид Мартин, от групата на социалистите. <laughs> Благодаря, благодаря за това, че толкова отлично е, беше вашето председателство, толкова добро. Е, няма винаги да е така казва е, председателя. Е, и сега продължава оратора, искам да номинирам Бернт Ланген той беше координатор на групата на социалистите през последните 5 години, член на парламент е вече 15 години, интелигентен колега, търпелив, с чувство за хумор, с желание за работа. Мисля, че той ще бъде отличен председател, така че от името на социалистите предлагам Бернт Ланген. Благодаря ви. Нямаше критики, много положително беше представена кандидатурата. Има ли други предложения? Очевидно не. Ето защо ви предлагам, ако няма други предложения, предполагам, че Бертрант е направил и своята декларация за финансови интереси, приемате ли предложението на Дейвид Мартин и неговата група? Да. Вие сте постоянен член на комисията. Чудесно. Следователно, ако няма други предложения, нека одобрим тази кандидатура чрез ръкопляскане. Заповядайте сега на председателското място. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, много ви благодаря за проявеното доверие. Обещавам да направя всичко, което е по силите ми, за да го оправдая, председателствайки нашите заседания. Ние като комисия Инта трябва да изпълним един изключително отговорен дневен ред, така че да си пожелаем всички заедно да работим по изключително важното законодателство и важните споразумения в конструктивен диалог. Позволете ми, тъй като сме все още с следизборно настроение, да кажа няколко думи. Разбира се, че първо ще допълним бюрото, след което ще изберем първия заместник председател на нашата комисия по международна търговия. Както констатирахме, списъка на членовете и е, техните заместници е пълен. Имаме пълен кворум, 11 члена са тук. И за това сега питам, има ли предложения за номинация на първия заместник-председател или заместник-председателка? Господин Винклер. Uh, Благодаря, господин председател. Преди да представя нашия кандидат. Нека да ви поздравя за това, че станахте председател на нашата комисия. От името на групата на ЕНП имам удоволствието и честа да предложа госпожа Токия Саифи за първи заместник председател. Жена. Колегата Саифи е добре позната на членовете на комисията Инта. Тя работи в комисията от нейното създаване през 2004 година. Била е вице-координатор през последния мандат на парламента. Била е докладчик и докладчик в сянка по много различни досиета. Освен това е била председател на политическата комисия за Евромед преди да стане член на парламента, отговаряла за устойчивото развитие в Френския парламент, в съответната комисия по този въпрос. Сигурен съм, че ще играе много важна роля в бюрото на комисията, ако я изберете и естествено ще играе важна роля и в дейността на, на цялата комисия. Благодаря. Благодаря за това предложение. Има ли други предложения? Очевидно не. Тогава се обръщам към госпожа Зайфи. Дали е попълнила декларацията за финансови интереси, дали е член на тази комисия и дали приема кандидатурата за заместник-председател на тази комисия. Благодаря ви, господин председател. Попълних си декларацията. Отговарям с да и на втория и третия въпрос. Благодаря ви. Можем ли да а, одобрим този пост, тази кандидатура с акламации? Честито на госпожа Сейфи. Да си пожелаем чудесно сътрудничество. Заповядайте тук горе. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur Wahl. Пристъпваме, уважаеми колеги, към избора на втория заместник-председател на Комисията по международна търговия. Имате ли предложения за номинации? Thank you and congratulations. Благодаря. Поздравления за вас двамата, за това, че бяхте избрани. От името на групата на зелените искам да предложа Яник Жадо за втори заместник председател на комисията. Познавате го. Той работи отдадено и в продължение на дълги години по въпросите на международната търговия, всъщност от 1994 година работил и в рамките на Greenpeace, изключителен експерт, полезен член на комисията. Много ще се радваме, ако подкрепите кандидатурата му за втори заместник председател на комисията Инта. Благодаря ви много. Има ли други номинации? Очевидно не. В такъв случай Жаник, трите дежурни въпроса, подписали финансовата декларация, пълноправен член ли си на комисията, и приемаш ли кандидатурата? Президент. Да, господин председател, да, господин председател, да, господин председател. Жадо. Дан frage ich auch hier. Отново ще попитам. Съгласни ли сте да одобрим втория заместник председател с акламации? Herzlichen Glückwunsch und auch Честито заповяда заповядай тук отпред. Um И сега да попълним бюрото. Имаме кворум, имаме заместник-председатели. Искам да попитам, имате ли предложения за останалите членове на бюрото? Да, господин председател. Първо, честито на госпожа Сайфи и господин Жадо. Сега искам да издигна кандидатурата на Холио Винклер за трети заместник-председател. Той работи в комисията Инта от 2007 година до сега и колегите са запознати с неговите отлични резултати. Преди работата си в Европейския парламент е бил министър 2004 до 7 година в Румъния и след това министър по ИКТ пак в Румъния през 2007 година. Мисля, че членството му в бюрото ще бъде от полза на комисията. Благодаря. Много благодарим на колегата за това предложение. Има ли други предложения? Не виждам. Нека да се обърна към господин Винклер. Знаете трите въпроса. Подписахте ли декларация за финансови интереси? Пълноправен член ли сте на комисията и приемате ли кандидатурата? Да, господин председател, представил съм своята финансова декларация. Пълноправен член съм на комисията и да, за мен ще бъде чест да работя с вас в бюрото на комисията. Благодаря, казва председателя. Отново трябва да попитам, съгласни ли сте да одобрим третия заместник председател с акламации. Ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Winkler. Честито, господин Винклер. И ще ви помоля, разбира се, да заповядате тук отпред, за да може бюрото да е цялостно. Congratulations. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das... Уважаеми колеги, имаме си бюро и съм сигурен, моля да ме извините, каза председателят, съвсем забравих как можах, имаме да избираме четвърти заместник председател, вече знаете е, процедурата, имаме кворум, е, заместник членовете са отбелязани в списъците. Има ли предложения за четвърти заместник председател? Благодаря. Господин председател, поздравления за вас и заместник председателите. Малко се притеснявах, че забравихте за четвъртия заместник председател. Виждам обаче, че сега има свободно място за него. Искам да предложа колегата Ян Захрадил, който е представител на Чехия. Е, в последните пет години той работи в настоящата комисия и мисля, че той ще е от полза за бюрото. Надявам се, че ще го подкрепите. То е номинацията на групата на Европа на консерваторите и информаторите. Много благодаря. Извинете ме, господин Заранди. Ние вече говорихме колко добре ще работим заедно. Отново ще чуете трите въпроса, след като не виждам друга номинация подписахте ли финансова декларация, пълноправен член ли сте на комисията и приемате ли избор? Uh, Благодаря, господин председател. Изпълних всичките си задължения, включително предоставил съм декларация за финансовите си интереси. Пълноправен член съм на комисията и съм готов да се присъединя към бюрото, естествено. Благодаря. Съгласни ли сте отново да одобрим чрез акламации този избор? Благодаря, уважаеми колеги. Сега вече няма лъжа, няма измама, имаме бюро. Работоспособни сме, за да поведем кораба на Инта през бурните времена на бъдещето. Следващата точка от дневния ред е графикът на заседанията ни. Мисля, че са ви известни запознати сте с тях, ако няма възражения, да ги утвърдим. Графикът е до края на годината, като разбира се, искам да подчертая най-вече датата 22 юли, 15 часа. Това е следващата ни среща. Среща, на която ще трябва да вземем някои принципни решение. Освен това и комисаря Дебюхт ще дойде в комисията и ще имаме възможност да обсъдим актуални въпроси с него. Не виждам някой да възразява срещу графика. Тогава го приемаме за одобрен. И ще ви го разпратим на всички членове и заместник членове в този утвърден вид. Четвърта точка от дневния ред – е одобряването на езиковия профил. Но тъй като все още не всички заместник членове на комисията са избрани, няма да можем да одобрим езиковия профил. Днес ще отложим тази точка за 22 юли, до когато би трябвало списъкът на заместник членовете да е пълен. Обръщам се настоятелно към политическите групи да побързат, за да подадат имената на своите заместник членове. Пета точка от дневния ред, съобщения на председателя. Нямам някакви а, важни съобщения днес. Просто искам още веднъж да декларирам, че възнамерявам да работим заедно, да си сътрудничим Смятам да ръководя комисията точно в този дух. Членовете от миналия мандат много добре знаят, че вътре в Европейския парламент и с не, други комисии се е налагало да поспорим или да се попреборим за избора на най-правилния път. Мисля, че по силата на Лисабонския договор а, ни дава доста правомощия като комисия по международната търговия да допринесе много за оформяне на профила на Европейския съюз. Толкова по-щастлив съм, че комисията тази, този мандат е увеличена. Имаме 41 членове. Надявам се, че това ще направи нашата работа за търговската политика, инвестиционната политика, политиката по отношение на интелектуалната собственост в Европа още по-усилена и полезна. Твърдо убеден съм, че много търговски споразумения, които до преди две години се обсъждаха по коридорите, защото просто общественият интерес към тях не беше много жив, вече е, се радват на обществения интерес. Мисля, че така е правилно, защото търговската политика определя много важни области от живота и живота не само в Европейския съюз, но и извън него. Затова наистина приветствам това, че търговската политика вече е поставена в центъра на обществения дискурс и обществата, и политиците, и политическите партии все по- активно обсъждат тази политика и ТИТИП, ТЕСАТ, ТИСА и другите важни споразумения ще бъдат нашата тема, с която ще вървим по този път. Намерението ми е да бъдем възможно най-прозрачни в дискусията си и да напреднем така, че да откликнем на потребностите на гражданите и да не изолираме никого. Въпросът за това как търговската политика да бъде справедлива, не само свободна, ще бъде един от централните въпроси, които ще обсъждаме, наред с конкретните въпроси, свързани с споразуменията. Ще трябва а, да не забравяме, що е справедлива и лоялна търговска политика в Европейския съюз. Толкова за днес. Още веднъж ви желая съвместна, конструктивна работа и синхронно гребане с, в, с кораба на Инта. Uh, uh, Набързичко. Вие правилно отбелязахте, че нашата комисия е доста натоварена. Имаме много отговорности по Лисабонския договор. Струва ми се, че Графикът ни обаче е доста улекотен, като се има предвид колко споразумения ще трябва да обсъждаме. Не казвам, че трябва да преработваме графика, но е добре все пак колегите да помислят. Äh, Добре, приемаме идеята ви. Още веднъж ще разгледаме календара и работния график. Ще го обсъдим на следващото заседание на 22 и ако решим, че е недостатъчно, ще определим и други заседания. Желая ви всичко най-добро. Нека да се справим заедно. Well, the trouble is that you, uh...